allora. И така. Изменение на регламент 1698 от 2005 на съвета. Уважаеми колеги, говоря за осма точка от дневния ред. Комисията излезе с предложение по повод последната ни среща. По време на дискусията излязоха някои тревоги, свързани с факта, че увеличаването на плащането на съфинансирането от страна на ЕС за 2011 и 2012 би могло да намери общия пакет, който се предлага за програмите за развитие на селските райони в съответните държави членки. След като разгледахме детайлно предложението, този риск не ни изглежда толкова голям, в сравнение с онзи да се загубят европейските плащания, които са включени в бюджета поради липса на национално съфинансиране. За това бих предложил в интерес на е, селската економика, както и общите, общия економически интерес на Европейския съюз, да подкрепим предложението на Европейската комисия и да забързаме законодателната процедура, така че да може всичко да се случи преди края на 2011 година. Аз направих това предложение без изменения. Тутавия, кари. И, скъпи колеги, тази седмица се оказа, че има предложение в съвета, който иска хоризонтално решение и за другите структурни фондове. И така, тъй като приемането в съвета в момента е блокирано поради а, това, това досие може да бъде разглеждано по нормалния начин, т.е. да сложим един крайен срок за подаване на предложения на изменения 26 октомври и през ноември да приемем доклада. Искаше ни се да забързаме нещата, но имайки предвид това, което се случва, този блокаж в съвета, се връщаме към предишния начин на работа. Господин Агню поиска думата. Има представители на Европейската комисия, виждам а, директор на съответната дирекция. Ако има въпроси, госпожата може да ни отговори. Имате думата господин председател. Това е изменение от регламент от 6, преди 6 години. 5600 милиона, 480 за следваща година, от 2013 са преместени напред, без да се държи сметка как ще се съберат средствата за две години. Казва се, че комисията ще направи преглед на нуждата от допълнителни плащания и при необходимост ще предложи съответни действия на бюджетния орган. Просто казано това означава, че сега ще вземем парите, надявайки се, че никой няма да забележи. И след това, след две години, ще ви накараме да гласувате допълнителни средства. Меморандума, който пояснява какво трябва да се направи, се казва, че няма да се искат допълнителни средства за програмния период. Аз искам да подчертая, че това си е чиста лъжа. Благодаря. Скъпи колега, сега ще дам думата на госпожа Марино, която би могла да успокои духовете и да ни успокои, че няма такъв риск, надявам се. Искам да уточня пред всички колеги, че това изменение на регламента, с което се занимаваме, не променя общностния бюджет. Променя участието Европейски съюз, държава членка, вътре в програмите за развитие на селските райони. Така че, що се отнася до цялостния бюджет на Европейския съюз и да, бюджета на ЕС няма никакво въздействие. Просто даваме възможност на гъвкавост вътре в програмите е, за развитие на селските райони. Даваме възможност на държавите членки, които имат трудности, да отделят национални средства, които вече са задължителни в тези програми, за да прилагат плановете си и те ще могат да го направят сега с по-малък процент съфинансиране, което ще доведе до намаляване общия обем на сумите, които отиват за развитие на селските райони в самата държава членки. Така че това не засяга бюджета на Европейския съюз. С това изменение на регламента, отново казвам, бюджета няма да пострада. И сега давам думата на госпожа Марино, която ще ни обясни по-добре от мен. Благодаря. Това, което казахте всъщност е абсолютно вярно. Няма никакви бюджетни кредити, които да са заделени допълнително, що се отнася до предварително заделеното. И за разходите за съответните компетентности. Що се отнася до плащанията? Господин Агнио спомена 470 милиона плюс бюджетни кредити за плащания за 2012. Тази цифра трябва да бъде разгледана. Това са 14 милиарда бюджетни плащания за 2012. Така че тази минимална сума, която той споменава, трябва да се разглежда в рамките на тези 14 милиарда. Грация, директоре. Благодаря. Господин Майер. Да, благодаря. Искам да задам въпрос на комисията за уточнение по-скоро. Нека да предположим следното. Един заведелец, един животновът решава да направи инвестиция от 100 000 евро. Продължаваме значи с предположенията и виждаме, че националната му програма, гръцка, българска или някоя друга, предвижда съвместното финансиране да бъде 70 на 30%, 30% да бъдат платени от самият растениевът или животновът. Това няма да се промени, ако приемем сегашното. Ще се промени евентуално 70% публично финансиране. И това публично финансиране се промени от държава в държава, от Гърция до Испания и прочие. 90% може да бъде някъде в Гърция, например, ще трябва да се платят само 10% от 70% публично финансиране. В Унгария, например, продължава да се плаща 30 на 70. Питам сега, значи, каква, какво е вътрешното разположение на общественото финансиране Европа, държава членка. Мерси. Точно така ми изглежда и на мен, но мисля, че е добре госпожа Марино да го обясни. Да, това, което се плаща от Европа, в този случай Гърция, пропорцията се променя. Нищо обаче не се променя относно приноса на фермерите. Благодарение на по-високия принос от Европа, мярката ще може да се приложи. Иначе, може би, мярката няма да се приложи, няма да е на лице, тъй като няма да има достатъчно национално съфинансиране. Va bene, credo che le eh, precisazioni, credo che le precisazioni... Добре. Мисля, че уточненията на госпожа Марино изясниха всичко. Ще има изкривяване на е, конкуренцията, ако по друг начин се разпространят нещата. Всичко като цялостност остава същото. Само взаимоотношенията между държавата членка и Европейски съюз се променя. По този начин даваме възможност на държавите, които са в криза, да не заделят такива големи средства, тъй като явно няма съмнение по този въпрос и в светлината на казаното от мен, ще имаме време отново да преразгледаме този въпрос. Както виждате, 26 октомври е датата за измененията. Съветът иска да се говори и по други инструменти и по отношение на политиката за сближаване. Ако няма въпрос, въпроси, аз преминавам към девета точка. Здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството. Господин Ксаба Сандор Табайши, виждам го, че е тук. Здравейте! Това е, е доклад по собствена инициатива за здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора. Около 220 изменения са предложени. Е, сред тях имаме 18 компромисни такива от страна на докладчика. Така ще може да се улесни и гласуването. Браво на колегата и браво на всички докладчици в сянка. Комисията ЕМВИ излезе с едно становище. Ще гласуваме по 10 параграфа, докато другите 46 са включени в доклада. Колега Табаджи, искате ли да вземете думата? Ако не, ще гласуваме. Междувременно служете си картите в машините. Прего Имаш думата. Like only... Бих искал само да благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка, на Била Оцин, моят сътрудник, на Кристофа, на колегите от НП, от Зелените, за много доброто сътрудничество. Благодаря на господин Дантен, на госпожа Лулинг. Благодаря на всички. Allora adesso procediamo. Благодаря. Започваме с гласуването. Електронно гласуване, ако сте готови с картите. Започваме с гласуването. Изменение 48. 48, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Марк, ти трябва да гласуваш. Добре, гласува. Приключихме. Приема се. 48 се приема. Продължаваме с компромис 4. Моля, гласувайте. Компромис 4. Vede votato tutto, tutti. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 59. 59. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега ще гласувам по изменение 60. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме по 61. Моля гласувайте. 61. Прекратяваме гласуването по него. Приема се. Сега компромис 5. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега изменение 62. Силвестрис. Моля гласувайте. 72, извинете. 72. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Номба? Окей. Ok. A new one. Yeah. Ok. Allora ripetiamo il voto sull'emendamento 70. Отново гласуваме по 72 на Силвестрис. Моля гласувайте. Прекратете гласуването по 72 на Силвестрис. Добре, с един глас минава. Хубаво, че повторихме гласуването. 73. Гласувайте, моля, по 73. Прекратете гласуването. Приема се. Извинете. 73 се отхвърля, не се приема. 74 на Лавия. Моля, гласувайте по 74. Прекратете гласуването. Приема се. 77. Сега преминаваме към 77. Моля, гласувайте по 77. Прекратете гласуването по 77. Отхвърля се. Прескочихме 75 на Рубикс, извинявам се, сега се връщаме на него, 75 на Рубикс. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега преминаваме към 78. Моля, гласувайте по 78. Е- Отхвърля се. Изменение 79. Моля, гласувайте по 79. 79. 79. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Моля, гласувайте по изменение 80. 80. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Си. Респинто. Отхвърля се. 81. Моля, гласувайте по 81. Госпожа Люлин, господин Дорфман и госпожа Скота. 81 се приема. Сега е изменение 82. Моля, гласувайте по 82. 82. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 83. Започваме гласуване по 83. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 84. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 85-то изменение. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Гласуваме по 86. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме на изменението на комисията NV18. Моля, гласувайте. NV18. Отхвърля се. Отличен сигнал. 87. Гласуваме по 87 на докладчика. Моля, гласувайте по 87. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 88. Моля, гласувайте по 88. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега компромис 6. Моля гласувайте. Шести компромис. Прекратете гласуването. Приема се. Сега 95. Моля гласувайте. Прекратете гласуването по 95. Отхвърля се. Преминаваме към компромис 7. Моля, гласувайте по компромис 7. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Сега 104. Гласуваме по 104. Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме по 105. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Не, извинете, извинете. 105 се отхвърля. Сега 106. Моля, гласувайте по 106. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме сега по 107. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега гласуваме по 109. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 110. Моля, гласувайте. Не гласувай срещу себе си, гласувай за. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега гласуваме 111 на Паксас. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 112. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 113. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха по 113? Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 8. Компромис 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сто сега. Моля, гласувайте по 117. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Да, отхвърля се. Сега гласуваме NV21. Моля, гласувайте. Това вече мина. Предишното им го отхвърлихме. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте по компромис 9. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към 121. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по 122. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването по 122. Приема се. Сега гласуваме изменение NV20. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 123. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте по компромис 10. Прекратете гласуването. Приема се. Сега преминаваме към 132. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се, мисля. Сега NV9. Моля, гласувайте по NV9. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме компромис 11. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Adesso votiamo 139, la 139 на лавия. Моля, гласувайте. Не можем да отхвърлим това изменение, нали? Приехме го. Компромисно изменение 12. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 151 изменение. Прекратете гласуването. Извинете, 152. Приема се. Десето изменение на околната среда. Кой е за? Отхвърля се. Компромисно изменение 13. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Тридесет и шесто изменение на Енви. Кой е за? Моля да гласува. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 14-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 168. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 172 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сто седемдесет на Ашвард. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 175 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 39 на Енви. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 40 на Енви. Моля, гласувайте също мнозинство, отхвърля се. 41 пак на Комисията по околна среда. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Компромисно изменение 15. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. 179 то на Лавия. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Но не заради мен. 180-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сто С устно изменение давам думата на Мишел, за да кажа за какво става дума. Благодаря. Аз направих изменения, тъй като технически не е възможно да се изключи компромис по този параграф. Изисква за авторизираните ветеринарни продукти в Европейския съюз да се определи ниво 10 ППБ за всички лаборатории, като се има предвид различния аналитичен метод, който се прилага в различните държави членки. Благодаря, Мишел. Гласуваме 182 с устното изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Мишал ви убеди. Изменението е прието. Е, не всички са изцяло съгласни. Така е. 184-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 185-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 16. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 190 изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 191. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 193. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 194-то, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 195-то, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 17. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 201 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 202. На Гарсия Перес. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 203 на Неделчева. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 205 на Неделчева. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 18. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Двеста и четиринайсто изменение. Моля, гласувайте. Този път Хосе гласува с вас. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 215. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 218. Sì, allora confermano, apriamo il voto su 218. 218. 218 изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 219. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Двеста и изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега към някои от точките от приембила. първо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Второ изменение. Моля, гласувайте. Приема се със същото мнозинство. Трето изменение на Харкин. Отхвърля се. Компромисно изменение първо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Извинете, отхвърля се. 12-то изменение на Тарабела. Моля, гласувайте. Не мога да гласувам срещу Тарабела. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 14-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 11-то изменение на Неделчева. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 17-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 18-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 19-то изменение. Не, това вече беше прието. Преминаваме към второ компромисно изменение. Моля, гласувайте. Приема се. Трето компромисно изменение. Моля, гласувайте. Приема се. 40 изменение на Данта. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Мишел изглежда няма да бъде прието това изменение. Прекратете гласуването. Да, отхвърля се. 39-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 41 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 42. Не. 43-то гласуваме. Моля, гласувайте по 43-то изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 44-то, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 47. Моля, гласувайте. 48. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Преминаваме сега към резолюциите. Окончателно гласуване по проекто резолюцията с внесените изменения. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Проекто резолюцията с внесените изменения се приема с 32 гласа за, 1 против и 3 въздържали се. Поздравления за колегата Табайди. E adesso andiamo al punto numero 10 dell'ordine del giorno. Минаваме към 10 точка от дневния ред. Пункто 10 ordine del Е така, всички ли следите какво се случва? Или искате почивка? Una tabella di marcia verso un'economia competitiva. Става дума за точката пътна карта за постигане до 2050 на конкурентоспособна економика с ниска въглеродна интензивност. Колегата Гладфелдер е докладчик. Както знаете, трябваше да отложим 19 септември гласуването по този доклад. 68 изменения бяха представени по този доклад. Докладчикът, заедно с докладчиците в Сянка, подложи, предложи различни компромисни изменения, за да улесни гласуването. Искате ли думата, колега Гладфелдер? Ако не, преминаваме към гласуване. И започваме веднага с гласуването. Добре, атака. Гласуваме по първи компромис. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Компромис 1 се приема. Е Адесо votiamo l'emendamento 7. Седми, седмо изменение, моля гласувайте. Госпожин Лайен, седмо изменение. Прекратете гласуването по 7. Приема се. 8. Моля, гласувайте. Гласувайте, прекратете гласуването. По 8. Отхвърля се. 9. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към втори компромис. Моля, гласувайте. Компромис 2. Прекратете гласуването. Приема се. 17 изменение. Моля, гласувайте. А, е, извинете, 16 изменение. Прекратете гласуването. Сега вече 17 изменение. 17 изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 24 на Базилика Данчина. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 25. Моля, гласувайте по 25. Всички ли гласуваха? Прекратете. Гласуването приема се. 20... Не. 29, казва председателят. 29, две части. Гласуваме първа част на 29. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Мисля, че се отхвърля. Да, отхвърля се. Втората част сега. Моля, гласувайте. Апри. Кюди. Прекратете гласуването. Приема се. 300 изменение. Моля, гласувайте по 300 изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 28. Моля, гласувайте. Приема се. Да. 31. Гласуваме по 31. Прекратете гласуването. Е, равенство на гласовете, значи се отхвърля. 32. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Независимо от подкрепата. А, да, всъщност минава, да. Четвърти компромис. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 37. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 38. Първа част. 38. Първа част. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте 38, втора част. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 39. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 40. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 41. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 42. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 43. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 44. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 45. Моля, гласувайте. Приема се. 46. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 47. 47. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 48. Моля, гласувайте по 48. Прекратете. Приема се. 49. 49. Прекратете гласуването по 49. Приема се. 50. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 51. Моля, гласувайте. 51. Всички ли гласуваха? Приема се. 52. 52. Прекратете гласуването. Приема се. 53. La votazione su 53. 53 direi approvato. Компромесо 5. Пети компромис. Моля, гласувайте по пети компромис. Прекратете гласуването. Приема се. 60. Моля, гласувайте по 60. Прекратете гласуването. 60 се приема. 61. 61. Прекратете гласуването. Приема се. 62. Моля, гласувайте. 62. Прекратете гласуването. Приема се. 63. Моля, гласувайте. 63. Chiusa la votazione su 63. Прекратете гласуването по 63. Приема се. 64. Моля, гласувайте. Шестдесет и пет, моля, гласувайте. Votazione approvato. Приема се. 65. 65, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 67. 6-7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 68. Последният, който ще гласуваме. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега окончателно гласуване по цялото становище с измененията. Моля, гласувайте по а, цялото становище на колегата Глате Фелдер. Прекратете гласуването. 33 за, 3 против, 1 въздържал се. Браво, господин Глатефелдер. Ираше. Bene, proseguiamo col punto 11 all'ordine. Продължаваме с 11 точка от дневния род, ред. Още малко усилия с гласувания. По позицията на парламент изготвена от господин Сантос. Както знаете, на 30 август одобрихме 45 изменения от бюджета, представени от членовете на КомАгри или Комисията по земеделие за бюджета 2012. Затова преминаваме към проектостановището на господин Капола Санто за позицията на парламента по отношение на проекто бюджета за 2012 в вида, в който е изменен от съвета на 25 юли. Представени са 9 изменения към а, това. Не му давам думата на Луис, защото го няма. Скъпи колеги, нали го няма? Няма го. Чудесно, преминаваме към гласуване. И започваме с списъка за гласуване. Готови ли сте? Първо изменение. Моля гласувайте. Анблок ли ще гласуваме? Не. Не може. Защото има различия. Добре. Номер едно. Прекратете гласуването. Приема се. Номер две. Моля гласувайте. Номер две. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Номер 3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Още не. Добре. Номер 3. Приема се. Номер 4. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Номер 5. Моля, гласувайте по пети номер. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 6. Моля, гласувайте. Приема се. 7. Седем. Приема се. 8. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. И накрая 9. Моля, гласувайте по 9. Приема се. Добре, окончателно гласуване по проект установището с измененията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Чудесно. Прекратете гласуването. Приема се. 31 за, 3 против и така одобрихме позицията на парламента по проекто бюджета за 2012 във вида, в който е изменено от съвета. Поздравления на колегата. Давам думата на Джовани Лавия. Може ли да ви помоля нещо, господин председателю? Очевидно е, че приехме едно проекто становище за комисията по бюджета по проекто бюджета за 2012. Но тъй като комисията по бюджета вече е одобрила проекто бюджета за 2012, Казвам го после, т.е. след всичко това, защото не исках преди това да стане. Не мисля, че това беше полезно. Когато мислим за календара си, е добре нашата позиция да е гласувана преди да бъде прията позицията на комисията по бюджета. Не се ползва микрофон. Хедо скуса. Извинете, изключих си микрофона. Ако няма други възражения, преминаваме много бързо към 12-та точка Европейска статистика за трайни насъждения. Докладчик госпожа Неделчева, тя е тук на мястото си. Скъпи колеги, що се отнася до Европейската статистика за трайните насъждения, искам да ви информирам, че триалогът от 21 септември доведе до един компромис с съвета и Европейската комисия. Компромисният текст ви е раздаден. Искам да благодаря най-вече на групата преговарящи и по-специално на госпожа Неделчева за този огромен успех, за това, че положително приключи този диалог. Сега искам да дам думата веднага на Мария и след това, ако няма други бележки на колегите, продължаваме нататък. Мария, имаш думата. Благодаря, господин председател, Скъпи колеги, консенсусът по това досие постигнат сред всички групи в парламента, особено улесни нашата работа. Затова искам специално да го подчертая и специално да поблагодаря на секретарията и на докладчиците в Сянка, както разбира се и на политическите съветници, които помогнаха да се изработи а, е, преписката, така както я представихме. По този благодарение на това, на 21 септември успяхме да постигнем компромисно споразумение между трите институции и бяха изпълнени целите на нашата институция, а именно достоверни статистики, по-малко административна работа, както за самите земеделски стопани, така и за местните национални власти. По време на подготвителното заседание докладчиците в е, Сянка отчетоха съществуващ компромис по този въпрос в е, между политическите групи в е, парламента. Така че нека да ви почертая, да ви изброя още веднъж безпоко... тревогите, които остават. Все пак на първо място са различията съществуващи между различните трайни насъждения. След това трети член, който е свързан с статистиките, целящи да подкрепят измененията, представени от парламента, а именно по-малко административно бреме на, национални, на националната власт и на малките производители. И на последно място, евентуална дерогация и дата, до която най-късно може да бъде поискана тя от държавите членки. Това ще позволи на тези държави, които срещат затруднения с транспонирането на системата, да имат право на дерогация до 2013 година. Особено съм доволна да отбележа, че изпълнихме целите си, така както ние в депутатите от комисията Агри ги дефинирахме. Благодаря отново на политическите съветници, на докладците в Сянка и на секретарията на комисията. Благодаря. Тимо, граф. Браво, Мария. Чудесна работа. Има ли някой, който иска да се изкаже? Мария продължава и с отличната работа. Благодаря на всички. И така, сега преминаваме към една много важна точка, 13-та точка. 13-та точка е информация от страна на Европейската комисия относно бъдещата подкрепа за необлагодателствените зони. Скъпи колеги, много се радвам, че сред нас е генералният директор Лорета Дормал Марино, което видяхте и по-рано, което ще ни представи визията за тези необлагодетелствени зони. Както знаете, нашата комисия получи едно предложение от страна на Европейската комисия преди реформата и затова е много важно в този дебат да разберем какво се случва, и да дадем достатъчна значимост на тази тема. Давам думата на госпожа Марино и след това започва и самия дебат с колегите. Благодаря. <clears throat> Благодаря ви много. За да разберем къде се намираме в момента по този въпрос, трябва да посочим каква беше отправната ни точка и какви бяха основните стъпки, които следвахме в работата ни по въпроса за необлагодетелствените зони. Позволете ми най-напред да поясня нещо. Знаете, че подкрепата за неблагодействените райони беше установена през 1975 година. Има три категории такива зони – планински, средни и а, зони с а, особени проблеми. Бих искала да подчертая стъпките, които бяха предприяти по отношение на тези междинни зони, а не те не се отнасят за планинските, нито за зоните с особени проблеми. Там нищо не се е променило. Искам да се върна към 2003 година, когато беше изготвен специален доклад на Сметната палата. Основните аспекти на този доклад се отнасяха до това, че няма достатъчно доказателства, които да показват, че класификацията на необлагодетелствените зони е в сила все още, че държавите членки използват най-разнообразни показатели. Около 140 такива показатели има. Системата трябваше да бъде преразгледана в началото на 90-те години, но това не е станало тъй като е имало противопоставяне от държавите членки на Европейския съюз. Палатата предлага да се извърши преглед на класификацията на необлагодетелстваните зони. Предлага също да се разработи един по-удачен набор от показатели и да се направи обща оценка на програмата за подкрепа. Предвид на всичко това, в подготвителния етап за новия програмен период 2007-2013 година комисията започна работа с намерението да се премине от национални определене на зоните в определене на тези зони на а, място. Да се определят а, критерии, свързани а, с а, пасищата, с животновътството и прочие. И това става на ниво община. Но Нашите разчети показват, че подобно определене щеше да доведе до около 60% намаляване на площите и разбира се, това не беше прието от държавите членки. Когато съветът прие регламент 1689 през 2005 година, той взе решение да запази съществуващата система за определен период от време и поиска от комисията да направи преглед на съответната програма за да предложи, предложе, направи предложение за бъдеща система за плащане и за определение на площите от 2010 година нататък. По същество, съветът реши да се премахнат социално-економическите критерии, които се използваха за определенето на площите. И така, за целите на бъдещото определене на тези зони, комисията започна работа в периода 2005-2009 година, за да може да намери общи биофизически критерии. За да стане това, съвместния научно-изследователски център получи задачата да изготви общи критерии, свързани с почвата и климата, които да позволят определенето на зоните, които имат неблагоприятни природни дадености, за да могат да се използват тези критерии във всички държави членки и да бъдат сравними. За това беше създадена група на високо равнище за извършване на оценка на базата на тези критерии, съвместно с участието на съвместния научно-изследователски център. Осем критерия за почвите и климата бяха определени, които определят праговете, под които се счита, че има силно необлагодетелстване на съответните зони. Тези критерии бяха задълбочено обсъдени с държавите членки. Беше направено заключението, че нужната информация, за да се направи резул... преглед на определенето на тези зони, тези данни могат да бъдат набирани единствено и само на национално ниво. Работата беше много трудна, много задълбочена. Срокът, който беше поставен от съвета за 2010 година, не беше достатъчен, затова той не беше спазен. Европейският парламент, Комитета на регионите, Европейския економически и научен съвет бяха информирани за процедурата, за целта беше прието съобщение от комисията през 2009 година, което определя новата възможна класификация на необлагодетелствените зони в отличие от планинските зони и тези, които имат особени проблеми. Използват се критериите, които подчертах, свързани с типа почви и климата, които дават възможност да се сравнят данните. Аз няма да навлизам в подробности за критериите, само ще кажа, че в съобщението се посочва какъв а, а, да бъде механизма а, за внасене на нужните финни промени. Да се помогне на фермерите да преодолеят неблагоприятните условия и да направят стопанствата си рентабилни. Когато това се случи, тези зони трябва да бъдат извадени от схемата. През 2009 беше прието от съвета заключение, в което се призовава държавите членки да извършват симулация на биофизическите критерии на място, и да направят тези финни корекции, за които споменах току-що. От този момент нататък беше извършена огромна двустранна работа, както от страна на държавите членки, така и от службите на Европейската комисия, които положиха огромни усилия, за да се изпробват на място тези критерии. 27-те държави членки представиха своите симулации, Понякога те ги придружаваха с альтернативни предложения. Обсъдихме многократно на двустранни срещи тези въпроси. Обсъдихме тези въпроси също и по време на заседания на Комисията за развитие на селските райони. Now, uh, this... Трябва да кажа, че тези разговори доведоха до някои промени, до известно адаптиране на критериите. Но по-важното е, че тази симулация показа, че начина за използване на биофизически критерии е един механизъм, който е прозрачен и надежден. Понякога това се изчиства за несериозен много въпрос, но при всички случаи трябва да се използват обективни критерии. И така, ние стигнахме до момента, в който Разговорите, свързани с реформата по общата съскостопанска политика след 2013 година, вече са в ход. Беше извършена доста работа вече. Затова е напълно нормално новото определене на зоните, новите критерии да бъдат вписани в общия пакет за общата селско-стопанска политика след 2013 година. Посочено е, че комисията а, трябва да одобри тези промени следващата седмица. Разбира се, аз с удоволствие, след като комисията а, приеме тези подробности. Ще съм готова да ви запозная за това какво е включено в предложението за регламент за развитие на селските райони след 2013 година. Сегашното зониране ще се запази до 2013 година. Ние продължаваме да работим с държавите членки за да разрешим оставащите проблеми. И до няколко години в някои държави членки в по-голяма степен, отколкото други, ще трябва да се предоставят по-детайлни данни. Искам обаче веднага да кажа, че това е задача, която от финансова гледна точка може да се подкрепи чрез техническа помощ – ако съществуват нови данни. Така че може да се окаже техническа помощ от държавите членки. Що се отнася за бъдеща подкрепа за тези зони, комисията в своето съобщение от ноември 2010 вече подчерта, че една от целите на ОСП е да се компенсират трудностите в производството в зони с а, конкретни а, проблеми, за да се избегне а, изоставянето на тези зони, оставянето на земите като постеещи. Това може да се гарантира чрез допълнителна подкрепа за доходите на фермерите в тези зони в допълнение към подкрепата, която им се предоставя по втория стълб на ОСП. Както разбирате, господин председател, уважаеми депутати, аз не съм в състояние една седмица преди приемането от проекто регламента да направя допълнителни коментари, свързани с бъдещето на необлагодетелстваните зони. Благодаря. Благодаря на госпожа директора за изчерпателното представене. Откривам дебата. Има различни колеги, които са записали да се изкажат. Започвам с господин Дорфман. Благодаря, господин председателю. Благодаря на директор Марино. Многократно съм искал организирането на такъв дебат. С провеждането на такъв дебат и това, което чухме сега, всъщност не, не, разсейва тревогите ми по въпроса. Директора ни обясни надълго и на широко от къде идва това предложение, което ще видим идната седмица. Не знам дали случайно или не, Забрави обаче един пасаж. Един пасаж, а, а, който е свързан с Европейския парламент. Ние, Европейския парламент, се изказахме по този въпрос. Имахме становище и не казахме това, което директора в момента ни казва. Няма да повтарям всичко, защото всички знаем какво сме казали. Казахме, че този въпрос трябва да бъде решен извън ОСП, че е необходима субсидиарност на местно ниво. Не сме поискали файн-тюнинг. Поискахме нещо съвсем различно за доизчистване. Казахме, че искаме да видим съответните документи, които е разработила комисията. Нищо не ни бе изпратено. Трябва да се даде по-голяма гъвкавост в третата група на специфичните територии – сега няма да говоря на дълго и аз, но тъй като съм бил докладчик а, по този въпрос, искам да кажа, че някой като че ли се подиграва с мен, или поне така се чувствам. Парламентът има две възможности в този момент – от една страна да откаже, да, се, да отвърли собственото си мнение и да приеме предложението на Европейската комисия, в което не пише нищо, което чисто политически ние в тази сграда сме произнесли, или пък да има достоинство и да действа така, както трябва да действа. Мисля, и с това приключвам, че трябва много да внимаваме по този въпрос от едната седмица нататък, защото земеделците много се вълнуват от този проблем. В някои държави членки една трета от площа, която сега е в съответните граници, ще излезе от най-необлагодетелстваните зони. Говорим за много чувствителен, деликатен политически въпрос. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Благодаря ти, Херберт. Предложението е част от законодателния пакет на ОСП. Господин Чолос другата седмица ще дойде и ще ни го представи. И тогава ще можем да играем своята роля вътре в този пакет. Не можем да не вземем предвид това, което е гласувал парламент и ако си спомням, имахме дори голямо мнозинство по доклада, който ти представи. Елизабет. На паролата. Много благодаря. И аз се присъединявам към току-що казаното. Трябва да се има предвид решението на парламента, трябва да се има предвид презентацията на колегата Дорфман и изобщо чудесното му предложение, негово и на работещите по въпроса заедно с него. Той казва, че се чувства малко измамен и като че ли го взимат за глупак и ние така се чувстваме. Изглежда, че комисията ни учи нас на акъл, а тя самата седи с кръстени ръце. Чакаме, значи очакваме в бъдеще да сме по-добре информирани и да работи комисията по ръка за ръка с докладчика. Не може да оставяме на държавите членки да реформират изцяло системата. Спешно е вече да проведем, да обсъдим, да гласуваме ОСП и след това със сигурност ще се развихрят дебати за това как трябва да бъде транспонирана ситуацията, ще бъде достатъчно натегната, няма защо да създаваме излишно напрежение. С други думи, всички очакваме ясно и знаем какво трябва да направи комисията. Благодаря. Благодаря, господин Яр. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Es gab hierzu eine благодаря, господин председател. Дебатът бе продължителен. Очаква се да го приключим чак през 2013 година. Значи това ще се падне по време на нашия мандат. Присъединявам се към казаното от преждеговорившите и от госпожа Егле. Парламентът взима много на сериозно целият този въпрос колегата Дорфман изработи доклад. Прие се с пълно мнозинство. Стигнахме до много компромисни решения, за да може Сметната палата също да се сметне за удовлетворена. Има сега обаче нещо основополагащо в целият този доклад Дорфман, което се оказа всъщност или съвсем изцяло изхвърлено, отхвърлено или така модифицирано, че вече никой не го разпознава. Искахме този доклад да бъде отделен от доклада за реформата на ОСП. Имахме достатъчно време, поне така беше в началото. Сега обаче разположението на силите се промени и може би това ще бъде смесено с общия дебат по реформата на ОСП. Така стават грешките. Тук сме се събрали експерти и политици. И в резултат на това не само очертаем главните насоки, а и конкретните проблеми. За това ще сме в състояние да разпознаем проблемите, когато възникнат или дори преди още да са възникнали. Съжалявам, че така трябва да говоря и да призовавам да ни се обръща внимание на нас парламентаристите, които сме всъщност народни избраници. Звучи смехотворно, но се налага да го кажа прилагането само на биофизични критерии сигурно е много умно от научна гледна точка, но е напълно неприложимо на практика. Не може да се определя една не благоприятна зона само по биофизични принципи. Трябва да бъдат е, включени и социално-економически тези необлагодетелствани зони. Господин Дорфман с право отбеляза, че са полагани конструктивни усилия в търсене на компромис и не бива да си позволим сега да ги загубим постигнатите вече успехи. Благодаря ви. Но, сигураменте, онореволе. Така ще стане, господин Яр. Наистина, ще го направи. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя казаното от предишните трима оратори. Съгласен съм с тях. Ние в Европейския парламент от всички политически групи под ръководството на господин Дорфман постигнахме съгласие сега изглежда, че комисията пренебрегва нашите предложения. Мисля, че това е пренебрежение към Европейския парламент и към Лисабонския договор. Може би трябва да приканим всички служители на комисията да се запознаят с Лисабонския договор, да им изпратим екземпляри от него. Комисията след приемането на Лисабонския договор може да прави предложения, но ние като парламент, заедно с съвета, имаме суверенното право да вземаме решение и ние се ползваме от това право. И сериозна грешка беше, че комисията в по проблемите, свързани с необлагодетелствените зони, не се съобрази с нашите предложения, свързани с пакета. Това би било проверка за една по-широка реформа в бъдеще. Вие говорихте за биофизически критерии но те не трябва да бъдат единствените критерии, които се използват, когато се определя дали, дали една зона е в необлагодетелствено положение или не. Трябва да разполагаме с карти, за да видим как могат да повлияят биофизическите фактори. Ако разполагаме с такива карти, може би ще погледнем на въпроса по различен начин, но не може да приемем отношението на Европейската комисия към Европейския парламент по този въпрос. Благодаря. Мартин Хауслинг е следващия оратор. Дами и господа, аз няма да размахвам пръчка, както някои от НП го направиха, но а, трябва да имаме предвид, следва да имаме общи правила на ниво Европейския съюз. Въпросите, за които говорим, са свързани с това да се определи дали критериите са достатъчни или трябва да се включат и социално-економическите аспекти. Това не е отчетено. Ако това ще се впише в целия пакет на ОСП реформата, ние бихме искали <clears throat> да има по-голяма прозрачност и как е ясно какъв ще бъде ефекта върху необлагодетелстваните зони, защото могат да настъпят сериозни проблеми за тези региони. Това, което особено е неприемливо. Според мен, че не разполагаме с никакви карти. Като член на парламента трябва да кажа, че нямаме нищо на наше разположение, докато други сдружения го разполагат с тази информация и това ме дразни. Аз не мога да взема позиция, освен ако не съм наясно какво всичко това ще означава за конкретните региони. Трябва да видим какво може да се направи, каква да бъде процедурата, която да следваме, какъв график да се определим за воденето на преговори и се нуждаем от гаранции, че в крайна сметка ще достигнем до позиция. Джим Николсън. Uh, Благодаря, господин председателю. Аз съм съгласен. С колегите преди мен не смятам, че предложението е добро, нито пък, че те в тази посока трябва да се върви. Дори смятам, че ще има унищожителен ефект върху моя регион, ако остане такова, каквото е по-настоящем предложението, разбира се. Някой попита кой кого поднася и ако докладчика не е доволен, трябва да видим защо не е доволен и защо се чувства поднесен. Не може това да бъде в реформата на ОСП, защото ще се загуби сред всичко останало, което трябва да бъде включено в тази реформа. Единственото, което можем да направим, е да го включим в онази част, която е свързана с селското развитие и там да му се отдели специално внимание. Трябва обаче да внимаваме. Говорим за региони, които наистина ще бъдат необлагодателствани, ако излезат от настоящата си позиция като такива. Не, сериозно ще пострадат. Някои дори ще бъдат обезселени и няма никой да живее вече там. Ще изчезнат цели села. Аз не искам това да се случи. Разбира се, че не съм добре запознат, може би толкова сериозно, колкото трябваше, ще се запозная, но от това, което чух тази сутрин, смятам, че не мога да подкрепя такова предложение. Трябва да подкрепим господин Дорфман. Аз ще го направя. Трябва да разгледаме всичко и за мочурищата, и за пазбищата, и за какво ли още не. И да видим как е преценено кое ще бъде необлагодетелствано и кое няма да бъде необлагодетелствано. Поне в моя район хората ще искат огромни промени, защото за нас този текст е неприемлив. E Благодаря, господин Костингер, след това Дантен. Благодаря, господин председател. И аз присъединявам към казаното от колегите. Това като чухме от комисията и начина по който тя се отнася с решенията на парламента, меко казано, са неприемливи. Разбира се, че селското стопанство в Европа се характеризира на първо място с разнообразие и наша задача е да го опазим такова каквото е и за в бъдеще селските региони, които най-много ще бъдат засегнати от реформата, в крайна сметка имат много малък излаз на свободния пазар. И за това следва ние да помогнем за тяхното оцеляване. Иначе, иначе ще загубим голяма част от разнообразието, като съществува в момента. Биофизическите критерии, разбира се, че са много важни. Нека да си спомним усилията положени от държавите членки за да изработят специални географски карти. И ако този документ е толкова важен, сложен и толкова усилия са положени за неговото изработване, защо още не е готов или поне защо ние го нямаме. Друго, което трябва да ни вълнува е да видим какви ще бъдат резултатите от тези биофизически промени. Чакаме в бойна готовност и крайна сметка това, което ще загубим не само разнообразие, биофизическо разнообразие, а и доверието пред нашите съграждани. Благодаря. Искам да се присъединя към казаното и да помоля комисията да помисли, поне да ни даде отговор на направените предложения, които ни бяха отчетени. Ние имаме право на такъв отговор. Положението не е приемливо. Използването на биофизически критерии не отчитат изцяло периферните райони, особено отвъд морските територии, които имат почви, които не са същите, каквито са на континента. В рамките на триалога виждаме, че има разбирателство между съвета и парламента. За това може да се събере мнозинство, както в съвета, така и в парламента, за отвърляне на предложенията на комисията. Радост. Радост. Благодаря. И аз искам нещо да уточня още от самото начало. Разбирам. Разбирам огорчението на господин Дорфман. И ние в моята група сме огорчени и крайно неудовлетворени от информацията, с която разполагаме когато Дорфман изработи доклада си, аз потърсих допълнителна информация за това какви ще бъдат резултатите в моя регион от прилагането на такава една класификация. Казаха ми, че в блатистите места и мучурищата, където всъщност най-много земеделска дейност се развива, биха могли да се превърнат в един такъв необлагодетелстван регион. Има някъде, значи, географски карти, но и ние ги нямаме. Затова искам за в бъдеще информацията да достига и до нас. Иначе не можем нищо да обясним. Винаги, когато ме питат какво ще се случи, трябва да отговарям не знам. И това не е добре нито за мен, нито за парламента. Благодаря. Добре, с това приключихме дебата. Аз мога да кажа, че явно всички споделяме едно и също становище. Намираме се отново на същата отправна точка. Вчера вечерта имаше застане на координаторите, след това имаше една вечеря с господин Чолош. Той каза, че има голямо желание да работи заедно с парламента, да работим заедно, а ние искаме е, в крайна сметка това да се случи, а не само да се обещава желание да се работи с парламента. Вчера го казахме направо на господин комисаря. Е, няма да одобрим нито един законодателен текст искаме да следваме прерогативите си като парламент, искаме нашата роля да се усеща, защото тази роля ни е дадена от учредителните договори. Затова казах, че искам работата, която се извършва в тази комисия, особено когато има голямо мнозинство, след месеци работа и преговори, да бъдат взети предвид. Иначе създаваме институционален проблем и ще го създадем този проблем и няма да одобряваме законодателни текстове. Благодаря, госпожо директор. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Вачеволски. Господин Вачеволски. Трябва да ни кажете какво се е случило по време на посещението на делегацията или пък тая точка да я отложим. Е, Благодаря, господин председател. Пътуването до Канарските острови беше много интересно. Имам основания да считам, че всички, които участваха в нея, откриха, че Канарските острови са важен земеделски район а, в Европа. Тези острови са известни като туристическа дестинация, но там има и селско стопанство което е дори още по-важно, отколкото туризма. Разбира се, има проблеми, с които трябва да се справя. Знаем колко е трудно в отдалечените райони да се развива земеделие, колко много разходи са необходими. Те са свързани именно с отдалечеността на тези райони и селското стопанство там е неравнопоставено, особено що се отнася до производството на банани. Има нелоялна конкуренция от трети страни. Домакините ни бяха изключително любезни, но проведохме също и много задълбочени разговори с представители на местните власти. и сега имаме по-добро разбиране за проблемите на отдалечените райони, каквито са и Канарските острови. Нашите домакини бяха организирали посещението ни много добре. Ние писменно им благодарихме. Искам да благодаря отново за изключително приятната атмосфера, която цареше по време на цялото посещение. ролництва в таких отдалених регионах. Както вече споменах, ние събрахме повече информация за този район. Благодаря ви, господин заместник-председател Чавовски. Колегите, които останаха, ще чуят една новина. Предложението за изменения от страна на комисията ще бъде 11 часа на 12 едната седмица, за да може в нашата комисия да има дебат до 10.30. Няма да има пресконференция на комисаря, преди да е дошъл тук да представи своите предложения. След това вече ще се направи е, тази пресконференция, след като е бил вече тук. Според мен това е мъдро решение, защото е хубаво първо да предложи тези неща пред парламента, а след това на журналистите, а не обратно. Искам да ви информирам, че вчера с координаторите взехме решение по отношение на докладчици, по определени доклади. Те ще ви съобщат тази информация. преди да ви оставя, искам да ви припомня, че на 12 октомври, извинете, 11 октомври, не 12, 12 октомври ще се видим. Е, това ще бъде много важен ден и тогава ще чуем предложенията на комисията. Благодаря. Закривам заседанието.